Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Да започваме. Днес е 36-я ден от е, протестните действия на преводачите срещу едностранното налагане от администрацията на парламента на несправедливи условия на труд. За това със съжаление трябва да ви съобщим, че няма да продължим да работим след определеното за заседанието време. Откривам заседанието на нашата комисия. Но преди да започнем работа, ще чуете е, съобщение на преводачите във връзка с техните е, протестни стачни действия. Right. Thank you very much. Благодаря. И сега продължаваме работата на Комисията по регионално развитие. Първо ще приемем дневния ред. Получили сте дневния ред. Има ли забележки, предложения? Няма. Изглежда. Дневният ред е прият. Съобщение на председателя. Нямам нищо особено да ви уведомя. Единственото е за връзка с нашата делегация в Вашингтон и Бостон. Господин Омърже ще представи тази информация след края на гласуването тази сутрин. И в такъв случай продължаваме с гласуването. Ще гласуваме по доклада на сърчаване на растежа и сближаване в граничните региони на Европейския съюз. Господин Хетман е докладчик. 22 май е срокът за внасяне на изменения. 137 изменения са получени. Докладчикът е формулирал 23 компромисни изменения, обект на преговори между групите. И е, днес ще гласуваме. Господин Хетман, имате ли да добавите нещо? Не. В такъв случай минаваме направо към гласуването. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Десети компромис за, против, въздържали се. Приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 57 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим. 57-ми компромис. Гласувайте, моля. Изменение 57 поправя се председателката. Гласуваме за 57 изменение. Гласувайте, моля. Тези чудотворни думи, вълшебни думи. Така, край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. 12 ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. 68 изменение за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 81 изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка ли? Добре. Проверка по 81-во изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Приема се. 96-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 17-ти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 102 изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 103 за, против, Съжалявам, казва председателката. Да, това е изменение с устно изменение и някой против устното изменение. Не, в такъв случай гласуваме 103-то заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 107 изменение за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 119 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 124 изменение с устното изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. В такъв случай гласуваме 124-то заедно с устното изменение за против въздържали се приема се. 125-то изменение за против въздържали се приема се. 126-то за против въздържали се приема се. 22 компромис за против въздържали се приема се. 23 компромис за против въздържали се приема се. 133-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 134-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 135-то за, против, въздържали се, приема се. 136-то за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение. Става дума за компромис, изглежда. Втори, за, против, въздържали се. Трето, а, това, трето изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Значи първо се приема, второ се отхвърля, трето се приема. Първи компромис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 Сега стигаме до предложенията на Комисията по въпроси на културата. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код Код 4.41 и 3 падат, стигаме до Код 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Код 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 33 за, против, въздържали се, приема се. Код 20 за, против, въздържали се, приема се. Култ 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. И култ 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега а, окончателното гласуване по целия документ. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И докладът е прият. Поздравления, господин Хетман. Приключихме с, гласуване, с гласуването. Време за по-нататъчната работа на Комисията по регионално развитие. Продължаваме с дневния ред. We continue with uh, Продължаваме с дневния ред. Следвата точка е размена на мнение с господин Алексис Харицис, заместник министр на економиката и развитието на Република Гърция. Ще разменим мнение относно изпълнението на регламент 2015 1839. Нашата комисия а, прие доклада за а, специфичните мерки за Гърция и съответния регламент на последното заседание. Господин Аремонт, нашия докладчик, представи доклада. А, обсъдихме доклада през септември на пленарно заседание. По време на обсъждането на този доклад депутатите изявиха желание да се разменят мнения с министъра, който отговаря за това досие. Благодаря на господин министра на економиката и развитието на Република Гърция за това, че прие нашата покана, за да може да разменим мнения с националният орган, който отговаря за прилагането на този регламент. Регламент, който е обект на нашия доклад. Първо ще дам думата на господин министъра за да направи своето представяне. След това ще дам думата на членовете на комисията за въпроси, коментари по традиционния ни начин. Първо координаторите, след това членовете на комисията. Господин министр, имате думата. Благодаря, дами и господа. Най-напред Искам да благодаря на Европейският парламент, на комисията е, е, Режи и на нейната председателка госпожа Михайлова лично за поканата да участвам в тази размяна на мнения. Днес е, е много благоприятен момент, като се има предвид, че тази седмица Гърция ще излезе с успех от адаптационната програма и ще поеме отново контрола на своята собствена политика в областта на економиката, включително ще може да планираме нашето развитие а, от тук нататък, разбира се. Всичко това зависеше а, от споразуменията, постигнати в Еврогрупата миналия понеделник – където се стигна до заключение, че има намаляване на разходите по обслужването на гръцкия дълг и в такъв случай економиката на Гърция може да се смята за стабилизирана. Имаме растеж от 1,4% на БВП. Това е за първи път. Вече имаме на растеж на БВП над 1%. Перспективите за до година са още по-обещаващи, защото растежа смятаме, че ще бъде около 2,3% на БВП за до година. Но освен това, трябва да кажем, че това подобряване на економическото положение се базира на някои конкретни елементи. Например, увеличаване на износът. За първи път напоследък виждаме такова увеличаване на гръцкият износ. Увеличаване също така на производството с 0,5%, на промишленото производство също увеличаване с 29% на чуждестранните инвестиции в сравнение с предишната година. Наред с това, значително намаляване се наблюдава на а, безработицата. А, а, в сравнение с последните три години, когато безработицата беше 27%. Като се имат предвид тези положителни развития, нашето правителство поне инициативата а, да, да формулира своя собствена политика за да растеж, а, която а, разбира се така, че да се запази финансовата стабилност на страната, като се имат предвид жертвите, които направихме през последните години. Правителството провежда редица реформи за улесняване на инвестициите, за да може да се получи устойчив растеж и да може да се осигурят услуги на всички гръцки, необходимите услуги на всички гръцки граждани и създаване на качествени работни места. Приоритет на нашето правителство е за уреждане на редица дипломатически проблеми с някои съседни страни. Например, неодавнашното споразумение с, с Югославска република, бивша Югославска република Македония, което ще помогне за цялостното развитие на региона. С излизането на Гърция от меморандума, трябва да кажа, че можем вече да приключим с този период на криза криза, която започна в Европа от 2009 година и която а, постави под въпрос а, дори бъдещето а, на Европа. Но трябва да бъдем откровени. Тази криза, криза настъпи в момент, когато Европейския съюз не беше готов а, за нея. И нямаше необходимите инструменти, които да му дадат възможност да излезе своевременно от кризата, да я преодолее колкото може по-бързо. И а, а, а, а, Основен елемент тук беше и политиката на коезия. С финансиране на политиката за развитие се помага политиката на сближаване на регионално, национално, европейско равнище. Също така се подпомага и борбата, борбата с безработицата. Тази политика, кохезионната политика, продължава да действа днес. Тя е противовес на центробежните сили, които се засилиха по време на кризата. Е, провежда се програма на съвместно финансиране, която е много важна за всички страни. И тя е източник за финансиране на голям брой инфраструктурни проекти. И по време на а, а, кризата именно това изигра, тези програми изиграха ключова роля. Защото Гърция преживя криза на инвестициите значително намаляха инвестициите в Гърция, както публични, така и частни инвестиции. И това показва колко важна е тази а, общностна програма на Европейския съюз, програмата за сближаване на а, регионите. През последните години трябваше да бързаме колкото може повече да използваме максимално ефективно фондовете, които ни бяха предоставени, за да може тяхното въздействие да бъде колкото може по-положително. И може да кажем, че европейските средства помогнаха за възстановяване на гръцката економика чрез финансиране на инфраструктурни проекти, чрез борба срещу социалната изолация и безработицата. Също така без оказване на помощ на малките и средни предприятия. Нашите усилия през последните няколко години дадоха конкретни резултати. Гърция използва изцяло и пълноценно ресурсите, от които получи от 2013 година. Насам не сме прахосели нито едно евро. Трябва да кажа също така, че имаме, първо изпълняваме новата програма 2014 до 2020 година и комисията, Европейската комисия отбеляза високото ниво на освояване на европейските фондове в Гърция. Достигнахме растеж на БВП на глава от населението. също така използвахме и финансирането по линията на плана Юнкер – използваме различните възможности, които имахме, за да помогнем на гръцката економика. Всичко това, което бе направено през последните години, стана възможност благодарение на помощта и всичко това, което направи за нас и Европейската комисия и с помощта на Европейския парламент. Мерките, които бяха гласувани през 2015 година, като например 100% финансиране. Това са мерки, които имат определящо значение, тъй като ни дават възможност да постигнем висока степен на освояване на европейските фондове, а също така да изпълним редица инфраструктурни проекти, примерно магистралната ОС, която е, беше включено в програмата 2014-2020 година, нещо, което е, също бе подкрепено от Европейския парламент. Тази програма ни даде възможност да реализираме колкото може по-бързо и други програми, е, също така финансирани по подобен начин. И трябва да кажем, че не става дума само за някакви абстрактни показатели и цифри. Става дума за една жива реалност, защото става дума за средства, вложени в големи а, публични а, инфраструктурни проекти, които имаха критическо значение, критично значение и които чакаха да бъдат изпълнени от много години. Помогнаха също така за повишаване на заетостта и преодоляване на високата безработица от преди няколко години. И бих искал също така съвсем телеграфно да ви дам някои конкретни данни, за да а, а, видите до каква степен са положителни последиците от тези усилия. Един милиард ликвидност. 400 хиляди, 400 милиона за, от 2007 година, а сега близо 1 милиард и половина фондове, които ни дадаха възможност а, да а, ги използваме за очертаното вече от мен. Тези средства бяха използвани изключително за постигане на а, стабилно развитие на а, инфраструктурните проекти. Но тези средства имаха и непряко въздействие – не само финансирането на проектите, за които стана дума, но също така помогнаха за намаляване на безработицата, за увеличаване на доходите, което се от, отрази в подобряване на събирането на данъци. С 4 милиарда се увеличиха данъчните постъпления. А, това, което също е свързано, на, наред с другото, е и с правилното изпълняване на а, програмата за съвместно финансиране. Колкото за въздействието по, а, върху а, а, растежа, оценката експост на периода 2007-2013 година за 7 милиарда инвестирани по линията на кохезионните фондове – имаме значи, двойно увеличаване на БВП на гръцката економика с перспектива до 2023. Сега, какви са качествените последици, последствия от а, изпълнението на този е, регламент. Трудно е да се направи точна оценка, но може да се каже, че е ясно е положителното въздействие на политиката на а, а, сближаване. Е, това е нещо, което се чувства. Ясно се чувства във всекидневния живот на а, Гърция. Има конкретни резултати, които искам да споделя с вас. Положителни резултати за периода 2007-2013. 27 000 нови работни места, от които 3 000 в малки и средни предприятия, 3500 в научно-изследователската област, укрепване с близо 40, на 40 000 проекта за подпомагане на малки и средни предприятия. Изграждане на значителен километраж пътища, финансиране по същия начин, над 2000 от уязвими граждани бяха подпомогнати по линията на тази програма. Това е до 2013. За следващия период до 2020 година вече са задвижени редица програми, в които са инвестирани над 1 милион евро. 16% от разполагаемите ресурси вече са влезни в действие, а раз, средствата вложени са 5 милиарда евро и е, Гърция е, е, сред първите европейски страни по нивото на а, освояване на а, фондовете за този период. Формулирали сме а, редица цели, напълно реалистични цели. И смятаме, че няма да има никаква загуба на ресурси през 2018 и 2019 година. Наш, тази програма ще ни даде възможност да а, започнем и редица действия, Например, бе създаден нов инфраструктурен фонд. 450 милиона евро отидаха за него, за изграждане на инфраструктурни проекти, като се вземе предвид че това са проекти в областта на околната среда, енергетиката и транспорта. Също така предвиждаме и друг фонд с 400 хиляди евро за даване на кредити за различни видове предприятия. Имаме един нов фонд, който е най-големия по своя род най голямия такъв фонд в европейска страна, който ще помогне за провеждане на редица е, проекти в областта на енергетиката. Като се има предвид, че там има голяма нужда от финанси и по-специално финансиране на енергийната ефективност на жилищата. Всичко това са резултати в реалната економика ще започнем програма с е, бюджет от 410 милиона евро, която ще ни даде възможност е, да помогнем на научно-изследователските центрове, които работят е, за нуждите на реалната економика. Там са създадени над 1000 работни места – Предвиждаме също така и да проведем много важни реформи, които чакат от доста време. Например, създаване или продължаването на работа по кадастърът, също така преструктуриране на митническите служби, имаме програми за транспорта, комуникациите и други подобни. Колкото до Европейски социален фонд през 2014-2020 година, като се има предвид необходимостта там да се работи непрекъснато, като се борим последователно срещу безработицата, имаме редица инициативи за подпомагане на създаване на работни места за младите, насърчаване на проекти от публичен интерес интереса. Също така продаване на програми за създаване на дет, детски заведения, също така и програми за борба с бедността. Наред са се тези конкретни програми, от, отделихме специално внимание на нещо, което според мен е особено важно. Опитваме се да подобрим различните служби, работа на различните служби, които се, са отговорни за провеждането на тези програми. Възоснова на всички тези елементи, които а, накратко очертах, трябва да кажа, че отчитаме значителни успехи през последните години. И за това искам да благодаря на всички служби на Европейският парламент, които имат компетентност във връзка с регионалните проблеми и също така искам да благодаря за решението да се увеличат средствата за Гърция през следващия период. Ще заключа с една по-обща, по-общо заключение. В последно време в Европа се води дебат за европейския бюджет. Дебат, който се отнася до бъдещето на Европа. Правени сме през редица предизвикателства, бих казали дилеми. Трябва по-решително да вървим към по-нататъчно сближаване между страните членки и да създадем инструментите, които са необходими, за да постигнем това. За да може да се борим с евроскептизма да се справим с предизвикателството на глобализацията, да задоволим социалните и човешки нужди на гражданите на Европа. В никакъв случай да не пренебрегваме неравнопоставеността, национално, регионално и местно равнище, да помогнем на европейските граждани с европейски проекти, насочени към техните нужди. Да управляваме миграционния проект, без да забравяме хуманитарните принципи на Европейския съюз. Да се борим с ксенофобските гласове, които се надигат. Това са все реални предизвикателства, пред които сме изправени и кохезионната политика представлява, така да се каже, най-добрата страна на Европейския съюз. Тя помага на растеж без е, изключване, помага за намаляване на неравенството. И за това Гърция, която преживя е, е, тежки години след кризата, кризата беше не само финансова криза, но в същото време трябва да кажем, че Гърция трябваше да се бори с е, кризата на миграцията. и да смекчи последиците от тази криза. И също така да помогне да се управлява а, този мигрантски поток, който а, настъпваше към нас. И с, с политиката на сближаване и нейните резултати в Европа, наред с другите неща, които бяха направени да се помогнат, ние стигнахме до където се намираме днес. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин министре. Благодаря за тази презентация. Знаете, че ние сме комисия, която подкрепи изварените мерки, които комисията предложи за Гърция. Взехме два решения, смятайки, че наистина можем да помогнем на Гърция в усилията и да се възстанови след кризата и да постигне резултатите, които вие изброихте тук. Сега постоянният докладчик по Гърция, докладчика от последния, предходния доклад, е, е, много интересен доклад, е, който именно отправи пръв това положително послание за добрите резултати. Също времено посъветва властите в Гърция да продължат реформите. Така че ви благодаря за информацията, която ни предоставихте. А сега ще дам думата на координаторите по политическите групи, ако желаят, разбира се, да вземат отношение. Постоянният докладчик, господин Ариман Уил, Ариман Уил ще започне. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министре, в моя доклад бе изработен в един много положителен дух е, по отношение на конкретните мерки, изварените мерки. Ние проследихме този процес, многократно бяхме е, на място, е, разговаряхме с представители на правителството, на различни обществени организации и от 15 година насам имаме през цялото време чувството, че Гърция гледа сериозно на проблема и се опитва тези извънредни мерки с особена амбиция да изпълнява. Съвместната ни работа с гръцкото правителство и службите на комисията е, трябваше да бъде е, засилена и е, това доведе до е, факта, че средствата бяха изразходвани разумно по приоритетни проекти от 15-та година насам. Е, благодарение на което важни проекти бяха изпълнени съществуваше опасност тези конкретни мерки да, да, да не бъдат, ако тези мерки не бяха изпълнени, имаше опасност да не, се, да не постигнем целите, които всъщност бяха постигнати. Сега в при създаване, съставане на този доклад имахме и трудности, защото бяхме затрупани с числа, конкретика, но липсваше е, отчасти отговор на въпроса тези 550 е, е, приоритетни проекти доведаха ли до реален растеж по съответните показатели, разбира се. Тук гръцкото правителство ни предостави, е, според мен, недостатъчна информация. Оттам и въпросът може ли гръцкото правителство да предостави такива е, измерими конкретни показатели които да... И от тук вече втория въпрос. Гръцкото правителство погрижи ли се приключването на тези приоритетни проекти да представи пред населението като европейски проекти. Хората, които сега се движат по тези хубави нови магистрали, знаят ли, че те пътуват по магистрали, които в голямата си част са, съфинансирани финансирани от Европейския съюз? И това би представило в много по-положителна светлина регионалната политика, ако хората знаеха, че наистина тези проекти са осъществени с европейски пари. И тук е, ще приключа с нашето постоянно е, е така изискване трябва да се рекламира кохезионната политика. И това е най-добрата реклама, която можем да направим, като покажем какво конкретно е направено за хората с европейските пари. Каква е ползата от тях за обикновения човек. И въпросът ми в крайна сметка е, знаят ли хората за какво са отишли тези средства? Благодаря много от името на социалисти и демократи. Е, госпожа Бресо или вие? Госпожа Бресо. Благодаря, господин министър. Беше важно да чуем от вас, че ресурсите на кохезионната политика не са използвани единствено и само при нормалното развитие на економиката и политиката за развитие, но са били и полезни е, за решаване на конкретни проблеми в драматична ситуация. Искам също да ви поздравя за важните резултати, които сте постигнали. Като изслушах това, което казахте, бих искала да ви попитам дали е възможно да ни помогнете да направим оценка на следващата програма – какво е вашето становище по-специално, свързано с връзката между кохезионната политика във всички нейни аспекти, Фонда за регионално развитие, Социалния фонд и така нататък, както и Европейския семестър и конкретните препоръки по отделни държави. Функционира ли това добре? Ще функционира ли добре? Крие ли се тук риск от е, това дали съответните инструкции за конкретните държави, препоръките отделно. Всичките тези елементи според вас добре ли са координирани, е, тъй като те всички са част от отделните програми и е нужно да има такава координация. По-специално по социалния фонд също бих искала да кажа нещо. Как бихте оценили координацията между социалния фонд и политиката по кохезията. Функционира ли добре тази връзка, според вас, както и намесата на социалния фонд, координиран с новия стълб на социалните права? Според мен нещата може би трябва леко да се променят или пък вие мислите, че структурата е достатъчно добра, така както функционираше до момента и ще продължи така да функционира и бъдеще. Какво мислите за предложените изменения? Защото вие сте директно въвлечен в управлението на тези средства. Как бихте оценили а, това и какви идеи за упростяване или пък за изменение – на регламентите бихте предложили? Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с е, господин Томашич. Искате ли думата? Не. Господин Ван Милтенберг. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, е, господин министр. Благодаря за презентацията. Поздравления, защото мисля, че е, Гърция все още изостава, но бавно се възстановява от е, кризата. Все още много неща остават да свърши. И е, четейки прегледите от преди година, 2017 е, в рамките на програмата за подкрепа на стабилитета, се казва, Гърция изостава и все още е далеч от така, стандартите за ефективност в управлението. Това е цитат. Гърция би трябвало да стане по-привлекателно място за инвестиции. Това означава, че трябва да се подобри бизнес средата, условията за бизнеса трябва да се преодолеят някои е, тромави административни е, мерки в е, индустриалния е, сектор. Е, транспорта и така нататък. Мога да изброявам безкрай. Много е, задачи ви предстоят. Мога да рефу... резюмирам нещата в три думи. Реформи, реформи, реформи. Предстои ви да е, извършвате структурни реформи и разбира се, Европа може да помага защото ние имаме програма за подпомагане на структурните реформи. Та въпросът ми е как се ползвате, как използвате службите на комисията, особено програмата за структурни реформи, какви са приоритетите ви за едните години, какви реформи е, ще при приоритизирате, ще, на кои реформи ще обърнете по-особено значение и вече е, е, числата за растеж, които бяха представени в Еврогрупата през април тази е, година, е, те бяха е, е, така обект на критика, защото бяха представени е, при закрити врата. Много трудно е да е, вникнем в стратегията ви и бихте ли споделили с нас каква е връзката между стратегията и връзката с структурните реформи, за да можем да имаме по ясен поглед, по-добър поглед е, към бъдещето и разбира се, можете да разчитате на нашата помощ, въпреки критичните нотки в началото на моето изказване, е, с е, цел наистина да се подобряват нещата в Гърция бъдеще. Благодаря ви. Сега господин Пападимолис. Благодаря, госпожо председател. Всичко това, което ни каза господин министра, е, е една е пример за успех. Един пример за успех. И Европейския парламент е допринесъл за това, заедно с комисията и с гръцките власти. Преди три години, през есента на 15-та, имаше предложение на комисията и е, с е, съответното мнозинство в Европейския парламент решихме да приемем въпросния регламент 1839 е, с, е, за изварените мерки за Гърция и виждаме, че плодовете на този регламент е, са факт и са много положителни за Гърция, за самата кохезионна политика и за и потвърждават идеята, че заедно можем повече, отколкото по-отделно. Посланието е ясно, посланието е категорично и то е, се противопоставя на евроскептиците. И фискалният договор, е, който всъщност е, даде своите резултати. Ние използвахме общностните средства разумно и наистина Резултатите са факт. Доклада, който бе е, прият е, с, е, на практика с мнозинство, говори за именно потвърждава този успех. Господин министре, мисля, че вие наистина можете да е, считате е, Европейския парламент и тази комисия като ваш постоянен е, спътник. Парламентът и тази комисия наистина може ще ви подкрепят, можете да разчитате на това. Но Гърция, разбира се, трябва да продължи реформите според меморандума за извънредните мерки от регламента 1839 и в реакция на казаното от господин е, е, говорившия ми колега, ще кажа, че преди няколко години кадастра за горските площи не съществуваше. 30% бе, е, е, от площите бяха обхванати, докато сега с една силна, добра администрация и разумни инвестиции успяхме да, да постигнем това. Тоест, ние отхвърлиме системата на връщане към миналото, която генерираше дъл, задължнялост, дългове, която почиваше на шурубаджанащина и това доведе до структурни реформи. И сега ще се връщаме на цитата според който е, Гърция наистина е, стъпи на пътя на структурните реформи. Още много предстои да направим, но можем да сме горди с това, че Гърция се върна на пазара и положението в нея е значително по-добро, отколкото при няколко години. Благодаря, госпожо председател. Слушайки ви, господин министре, е, можем наистина ние да, можем всички да сме искрено доволни от това, че Гърция е, се връща към нормалитет. Разбира се, същевременно е, безработните, бедните продължават да са много, така че щастието ни не може да е пълно. Това трябва да се каже, въпреки всичко. И още много работа предстои, тъй като положението, особено за някои групи от населението, е особено тежко. Сега, е, за разлика от моите колеги, не мисля, че реформите са полезни е, сами по себе си. Както знаете, че е, програмите, които започнаха в е, Гърция, е, се превърнаха в приоритет за следващия период на финансиране, за политиката на сближаване. Както казах, реформите не са само цел, но как в Гърция вие сте подредили по важност реформите, които ще подпомагаме. Защото в миналото структурните реформи се използваха за много, с много цели и в някои случаи това беше е, против интереса е, за по-добро функциониране на публичните органи, защото съкрещаване на работни места в администрацията не значи, че ще сте по-ефективни, е, например, при, е, за едно добро функциониране на контрол върху събираемостта на данъци. Та въпросът ми, подредили сте по важност тези програми, за да се сигурни, че тези, които се финансират, са полезни, ефективни структурни реформи. И какво бихте ни казали, като споделили като опит от вашия, като съвет черпете от вашия опит, защото ще е полезно да чуем и да се получим от опита на Гърция и да видим каква е връзката между това и кохезионните фондове. Това е в сърцевината на разбирането за възможността на Европейския съюз да подпомага структурните реформи. Ако обичате малко повече за това да кажете. Сега господин Пирак, има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на гръцки. Госпожа Пираки. Благодаря ви, господин министр, че сте сред нас днес. Регламентът 1839, който предвиди тези изваредни мерки за Гърция от 2007 и 2013 и който даде възможност за значително финансиране на Гърция на проекти от 14 до 20, този регламент е едно доказателство за е, смисъла на солидарността и партньорството. Този жест на солидарност даде възможност да се инжектира допълнително финансиране в гръцката економика. Ще ви поставя няколко въпроса, свързани с реалната економика. Е, първо, Европейската комисия в, е, на нейна страница кохезионни дати за Гърция в периода 14-20 се казва, че 18, 17% е, от капацитета на реалната економика се дължи на тази финансова рамка. Как ще обясните факта, че въпреки тази ангажираност, реалните суми не са внесени, не са вложени в реалната економика? Разбира се, в тази, на тази страница се прави сравнение на всички държави членки. Вие разполагате с тези, тази информация Бихте ли ни казали конкретно колко малки и средни предприятия са получили финансиране в този е, програмен период? И защо е, тези данни не са, е, се виждат в официалните документи на комисията? И какви проекти са финансирани 15 и 16? Колко такива? Колко такива, е, колко проекти са лансирани в предходния период, програмен период, за да има приемственост. Votre pays a été euh, pointé du doigt pendant très longtemps. Вашата е, страна е, и правителствата отдавна се всъщност имат, е, носят отговорност за положението в Гърция. Днес е, положението се е подобрило в значителна степен, казахте вие, безработицата пада, има растеж. Всички показатели са добри. Поздравления за това. Два въпроса имам. Дават ли си сметка гърците, че Европейския съюз е изиграл решаваща роля в е, този процес на подобрение на положението във вашата страна? И е, съответните политики, регионалната политика конкретно, е, имате ли чувство, че правите достатъчно, за да може да се подобри е, възприемането, възприятието на Европейския съюз от е, хората в Гърция. Тук е, е много важно е да се представя положителна светлина Европейския съюз предвид е, кризата, която е, генерира доста негативни настроения и това е, е много важно за развитието на, за представяне на образа на Европейския съюз сред нашите страни. Благодаря ви. Други въпроси има ли? Не. И така, това бяха въпросите и коментарите от е, представители на комисията Реджи и други политически групи. Имате дума, господин министр. Опитайте се да отговорите на въпросите. Okay, ε, αφού έχω την ευκαιρία θα ξαναμιλήσω στα ελληνικά. Ε, а, тъй като има възможност да говоря на гръцки, това и ще направя. Много въпроси ми бяха зададени. Много ви благодаря за това. Мисля, че това показва висок интерес на Европейския парламент и особено на Комисията по регионално развитие. Много жив интерес към нас. Благодаря ви. Ще се опитам сега да отговоря на максимален брой въпроси. Преди всичко трябва да кажа, че сътрудничеството между комисията, държавите членки и Гърция, в конкретния случай по принцип с всички държави. Та това сътрудничество е изключително важно. Без това сътрудничество, теоретическо, практическо, та без това сътрудничество нямаше да можем изобщо да приложим програмата успешно. Бих искал да се възползвам от тази възможност да благодаря и да похваля Европейския парламент. Благодаря за помощта. Благодаря и на Генерална дирекция регионално развитие и на всички. Мисля, че това бяха истински приятели на Гърция през всичките тези години. Интересно е това, което казахте. Какви са измеримите резултати от всички тези усилия? Поискахме анализ и през септември ще имаме окончателна картина, която ще е по-измерима на истинските резултати, конкретните резултати от действията ни. И разбира се, ще споделим тези резултати с вашата парламентарна комисия. Що се отнася до следващия програмен период? Това е критичен въпрос и той би трябвало да ни притеснява не само нас, гърците, а всички. Какво ще правим след 2020 година? Знаем на къде вървят дебатите, дискусиите, свързани с кохезионната политика, що се отнася до МЕФЕРЕ, за идния период. Вярно е, че има оживени дебати, ние сме запознати с тях, участваме в тях. Това, което казах всъщност и малко по-рано, беше, че успехът на кохезионната политика е най-доброто доказателство, което показва, че тази политика трябва да продължи и трябва да бъде подсилена в следващия програмен период. А това не е даденост. Знаем, че има много сили, които вървят против. Сили в Брюксел и други, които иска... А ние трябва да използваме този пример, за да покажем колко е важна тази политика своята значимост. Що се отнася до Европейския социален фонд? Направихме политически избор през 2015 година. Избрахме да преориентираме в рамките на разрешеното, да преориентираме действията си, да се насочим към действия, които да подсилват социалната държава и това е едно от основните последствия всъщност от кризата. След кризата се разрушиха много социални структури, основни структури. Имаше реформи, които засегнаха образованието, преподавателите най-вече, здравеопазването, социалните осигуровки и така нататък. Те са задължителни. И използването на Европейския фонд за такива цели беше изключително важно за нас. Вече бе споменато част от това. Обсъждали сме го и с службите на Европейската комисия. Най-доброто сътрудничество в рамките на тази програма показа, че е нужно упростяване. Упростяването е нещо, което безпокои много държави членки. Това е споменато многократно на различни срещи. И се радвам, че в новия период 21 до, 20, до 2001-2007 Европейската комисия упростява доста програми. Това е отличен избор. Връщам се на въпроса за реформите, който зададохте. Мнозина всъщност от вас говориха по този въпрос. В самото начало трябва да кажа, че съм напълно съгласен с вас. Не правим реформи само за да си доставим удоволствието да правим реформи, т.е. сами за себе си. Искаме социален резултат, економически резултат за нашата страна. И в такъв смисъл, ако мога да дам своето становище, е, смятам, че една от структурните грешки, които бяха допуснати в първите програми за адаптиране, е, че подценихме нуждата да се направят такъв тип структурни реформи. Всъщност взеха се решения за финансови адаптации или финансово адаптиране, които бяха много резки и силни и които всъщност засилиха тенденциите на кризата – последните години ние всъщност се опитваме да прилагаме реформи, които да помогнат на економиката. В рамките на програмата предвидихме над 350 реформи, които са свързани с околната среда, с прилагане на изключително важни други програми, които от десетилетия всъщност не се правят. Що се отнася до кадастъра, който споменахте, както и правосъдието, цифровизацията, предоставяне на цифрови административни услуги. Всички тези елементи в момента се разработват и искаме да има продължаване на реформите, тяхното непрекъсване. Факта, че програмата ще приключи през август, не означава, че ще има прекъсване на програми, които последните години работят. Идеята ни всъщност е да се работи в рамките на едно рамково законодателство и да не приключат тези проекти рязко. И всъщност така представихме и идеите на Еврогрупата. Всъщност трябва да кажа, че не съм съгласна с вас. Еврогрупата реагира много положително на едно такова предложение. Всъщност идеята е да има продължаване, приемственост на програмата за реформи, като се залагат реформи, които са конкретни в економиката. Например, в моята сфера – вече 18 месеца разработваме мерки за създаване и разрешаване работата на МСП. Това може да се използва. Вече имаме 32 такива, които се възползват от тази електронна процедура. Тя им дава възможност да получават разрешение по цифров път. Това няма да бъде прекъснато. Този процес ще продължи. Прав сте, че споменавате всичко това. Искаме да се възползваме от всички идеи, които идват от Европейската комисия. Имаме отлично сътрудничество с нея, но в същото време работим с всички останали, които работят в сферата на економиката. Що се отнася до нашата стратегия? За първи път имаме стратегия за растеж. Тя не само описва приоритетите, защото е много важно да има иерархия на приоритетите за това какво трябва да се прави в бъдеще. Но трябва да се поемат и задължения. И всъщност тази програма дава и план за действие, списъци с действия, с програми е, от реформи, министерство по министерство и те са ангажиращи, като има и конкретни крайни срокове и общо срокове за тяхното изпълнение. Това е изключително важно развитие, имайки предвид какво се случваше през предишните години в нашата страна. Освен това, и тук искам да уточня нещо. Важно е да бъдем чисто политически ясни. Вие говорихте за безработицата и особено безработицата сред младите. Е, независимо от е, всички положителни развития последните месеци, имаме процент на безработицата, който продължава да бъде доста висок. Разбира се, че нямаме намерение да се радваме единствено и само на подобрението на економическия климат. Знаем, че живота продължава да е труден в страната, но пък смятаме, че големите трудности вече са преодолени и това, което ни предстои всъщност са предизвикателства, наистина големи предизвикателства. Ние не подценяваме необходимостта да преследваме целите, които сме си поставили за бъдеще. Госпожа Спираки зададе един въпрос. Искам да ви отговоря добросъвестно. Що се отнася до разходите и цифрите, свързани с тях, а, говоря общо. Става дума за изпълнението на програмата. Цифрите показват, че първата година Всъщност ние сме на първо място по освояване на фондове. Стратегически такива. Сега може да искаме много повече. Но за Гърция мисля, че е много висока усвоеваемостта и има подобрение. Процедурите също се подобряват и така ще има по-добро освояване на средствата. Трябва да си задаваме този въпрос на европейско ниво и това се вписва в рамките на желанието ни за упростяване, което споменах. Има въпрос, който се поставя за пред Гърция, но не само. Ние мисля, че работим добре и се поставя въпроса основно за оптималното използване на тези средства и тяхната усвояемост. Сега, за предприятията, мисля, че там работим системно. Усилията, които полагаме отвъд стратегическата национална рамка – и отвъд европейската подкрепа с Европейската банка за възстановяване и развитие, с други банки. Виждаме, че можем да наберем допълнителни средства, които да влязат в гръцката економика. Това в предишни периоди отсъстваше. За 17-та година само Европейската инвестиционна банка направи инвестиции над 2 милиарда. Това даде възможност да се подобри ликвидността в Гърция. Знаем, че има, разбира се, и условия, които се налагат. Вие сте запознати с тези условия, тъй като се занимавате с това. И работата с МСП всъщност в тази посока е много важна. Нашата страна единствената сред 28-те, която изгражда система, която бе много тежка и много административна. Защо? Защото в миналото имаше доста голямо разбиване и фрагментация на фондовете комисията каза, че не бива да се работи така. Затова сега ние трябва да преработим тази фрагментирана система, особено що се отнася до разплащането на средствите в рамките на съответните регламенти и техните изисквания. И сега, след като задавате и този въпрос, ще ви изпратим съответните данни, свързани с разплащанията, които са направени последните години, особено към МСП в рамките на различните програми. Имаше и други въпроси. Имаше два интересни въпроса, които бяха зададени. Единият от тях е свързан с с това в какъв момент политиците, т.е. до каква степен политиците, хората знаят, че изпълнението на тези проекти се дължи основно благодарение на помощта, която идва от Европейския съюз. С Генерална дирекция Реджио ние участваме в програми а, от комуникационен тип, като целта точно е да съобщим на хората, на гръцкия народ, изпълнението на тези програми и проекти и да обясним, че тези проекти и програми се извършват с съфинансирането или помощта на Съюза. Но отвъд тези програми с тази дирекция, и това е изключително важно, и сътрудничество ни с Европейската комисия е отлично, та отвъд това отлично сътрудничество ние се опитваме да кажем винаги. Ето това е политиката, която води до най-добрите резултати за Гърция и за Европейския съюз. Най-добрите резултати за гражданите. Това са средства, които идват от дънакоплатеца. Това са средства, които, ако се използват реално и ефикасно, дават възможност на Гърция да излезе от кризата, които дават възможност за борба срещу социалното неравенство, неравенството в развитието на отделните региони. И смятам, че това помага за работата на всички ни. Правим го като евродепутати, правим го като комисия. Вие, вероятно, ние го правим като част от правителството, за да покажем колко е важна политиката за сближаване. Трябва да направим всичко възможно, за да казваме на европейско ниво, че тази политика не само трябва да продължава да съществува, защото се говори в тази посока, но че тази политика трябва да продължава да засилва своя бюджет. Това е политика която почива върху основните ценности на Европейския съюз. Благодаря. Господин министр, благодаря ви. Както разбрахте, ние следим извънредните мерки, възприехме тези извънредни мерки, следим резултатите. Сега се видяхме с вас. Това е също извънредна среща, имайки предвид традиционния начин на работа. Благодаря ви, това бе много полезно. Ще ни помогне за дебата през септември в пленарната зала по нашия доклад. Благодаря ви за всичко, което ни казахте. Надяваме се и в бъдеще ще има добри новини. Успех на Гърция. Благодаря. Сега продължаваме Okay, we continue now with our um, next point in the agenda. And this is consideration... Следваща точка от дневния ред. Проект доклада, който има много дълго заглавие. Става дума за изменение на регламента за общо приложимите разпоредби, свързан с а, подкрепата на структурните реформи в държавите членки. Опитах се да резюмирам дългото название. Имаме са докладчици тук, госпожа Крел и господин Ван Нистелрой. Имахме обмен на становища, имахме изслушване. И днес обсъждаме проекто доклада. Давам думата на съдокладчиците. Кой от вас ще започне? Uh, да, наистина. Много дълго название, но кратък доклад. So this is the, in fact... Това е положението. Много кратък доклад. Никакви изненади. Защото вече три пъти говорим по този доклад и с комисаря дори. Последния път говорихме за това какво трябва да се направи, комисията не предприеме действия. Колегата че госпожа Крел каза, ако те не си оттеглят предложението, ние ще предприемем действия. Казахме, излезте с доклад, трябва да е ясен, работете бързо. Това е предложението. Не искам да повтарям вече казано. Смятаме, че това предложение не отговаря на намеренията, които имахме, нито пък на правния текст, нито пък на въпросите, които зададохме на Европейската комисия за предоставяне на по-голяма гъвкавост на този резерв за изпълнение. Те бяха отхвърлени и за възнаграждаване на проектите, които работят добре. Затова имаме такъв резерв за изпълнение. Така че комисията не предприе никакви действия, не предостави по-голяма гъвкавост, не ускори нещата. Те са си заложили една цел и това е. Имаше предложение на МФР е междувременно, където нещата са съвсем различни. за структурните реформи. Първата ни стъпка беше да одобрим фонда. След това имахме доклада Томашич за разширяване малко на нещата. И третата стъпка е прекалена и прекомерна. Имаме предложение да отхвърлим текста, тъй като той не бе преразгледан. Може би колегата може да каже някои думи. Äh, Благодаря. Няма кой знае какво да добавя. Връщаме това предложение, отхвърляме го. Надяваме се комисията да ни подкрепи в това ни решение. Само една бележка ще направя. Имаше една държава членка, която проявяваше интерес е, от един е, вид е, проекти. Комисията трябваше да помисли... Пилотен проект. Комисията трябваше да помисли дали този пилотен проект може да бъде обхванат да отхванат от общо приложимия регламент при възможности на комисията. Докладчика смята това за разумно, но не е изменението, което комисията предлага за регламента за общо приложимите разпоредби. Мисля, че комисията трябва да намери по-интелигентен начин, по-добър начин да подкрепи Португалия. Благодаря. Докладчиците в сянка искат ли да се изкажат? От екаре госпожа Томашич. Thank you, Madam President. Благодаря. Комисията по регионално развитие проведе различни консултации по въпроса, включително и разговори с комисията, заместник председател Домбровски, службите на Европейската комисия, председателството на съвета и сметната палата. Общо се смята, че предложението не може да срещне необходимата подкрепа. Малко заинтересовани страни одобряват, че с този фонд трябва да се финансират структурни реформи. Средствата от фонда за изпълнение трябва да се разходват по кохезионни проекти, така както първоначално бе планирано и не трябва да отиват за структурни реформи. Но аз не гледам така скептично, както част от колегите и не съм така против него. Напълно съм съгласна, че Сметната палата трябва да предостави повече отговори на въпросите, които сме им задали при последното си заседание по тази програма. И функционирането на това предложение трябва да бъде анализирано по-детално. Но за някои държави членки тази програма може да е полезна, защото така ще започне прилагането на дългоочаквани структурни реформи. Благодаря. Господин Ван Мин, Милтенбург. Благодаря. По-положително гледай Карен на това. Ние чухме колегите от НП и социалистите, те са съдокладчици. Частично разбираме безпокойството им, причините, защо предлагат отказ и отхвърляне. Някои неща наистина не са много ясни в предложението. Има много въпроси, които вече повдигнахме време на изслушванията. Имаме нужда от отговори. Има законодателни предложения в момента, примерно за програмата за подкрепа на реформите, но смятаме, че просто отричане или връщане на този документ не е пътя напред. Има държави членки, които доброволно биха искали да се възползват този резерв за изпълнение, за да предприемат структурни реформи. Защо трябва да им пречим да го направят? Особено ако има консултации с всякакви заинтересовани страни, местни органи на властта и те всички са съгласни. Като Алде ние смятаме, че така ще имаме един инструмент, който може да се използва. Няма да се чака още две години, докато се заложи такава програма по новата МФР. Може сега да се предприемат още действия. Причините за структурните реформи са ясни. Европейската комисия излезе с доклади за това колко са важни структурните реформи. Цялата МФР е свързана с европейския семестър. Смятам, че трябва да се опитаме да се възползваме от тази възможност и да започнем с новаторска кохезионна политика, да започне този експеримент с идея да подобрим позицията си, да имаме по-информирана позиция, когато започнем да обсъждаме програмата за подкрепа на реформите. И в заключение, групата на АЛДЕ не иска да оставя нещата така както са. Искаме да изберем промяната. Затова ще излезем с конструктивни изменения. Надявам се те да бъдат подкрепени от другите политически групи. Поне да започнем дискусии по това предложение с съвета в триалог. Така че Обръщам се към двамата докладчици. Моля ви, преосмислете позицията си. Нека да се опитаме. И след това, по време на триалог, ще видим как да подобрим нещата и да имаме точните отговори на въпросите, така както бе посочено от ЕКР. Благодаря. Thank you very much, Miss Благодаря. Благодаря. А, ние поддържаме нашата позиция тъй като а, комисарът беше тук в тази комисия. Ние изтъкваме това, което смятаме, че е едно отклоняване. става дума сега за двойно а, отклоняване, което става дума с така наречената пазар. Ние, ние сме против. Очевидно, ние сме за отхвърляне на това предложение. Благодаря. Има ли други е, забележки? Ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Господин Герой, имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Ще кажа само няколко думи. Както вече беше казано, няколко пъти обсъждахме този въпрос. Искам да изразя разочарованието на комисията от проекта доклада. Съгласен съм с редицата, редица неща, които бяха казани. Господин Мултенберг каза в неговата изказване такива неща. Особено за предложенията след 2020 година. Ключово значение има за бъдещето на кохезионната политика да бъде по-гъвкава, да може да се приспособява към нуждите от промени – а също така да бъде това видяно от всички. Именно в този дух комисията внесе изменения в регламента за общо приложимите разпоредби, които да направят възможно страните членки да действат защото единствено в партньорство с страните членки могат да бъдат освободени тези фондове. Не може е, страните членки да действат едностранно, трябва да бъде в многостранно сътрудничество с общо съгласие. Не смятаме, че подобни предложения са някакво отклоняване на фондове, нещо, което беше казано няколко пъти. Не става дума да се прехвърлят фондове от едно място на друго. За нас структурните реформи са неразделна част от общото управление на Европейския съюз и економическата политика е друга част от тази обща картина. Ако имаме економическо управление, което създава по-добри условия за инвестиции, това ще помогне на всички. И както бе казано за Португалия, да се използва тази възможност е нещо, което трябва да се направи. За жалост, едно подобно предложение изглежда ще бъде отхвърлено и ще даде, няма да се даде възможност на страните членки да се възползват от него. Това, което се предлага за след 22 година и реформите, и тук има възможност да направим първите крачки, да се получим от примерите, като примера на Португалия. По този начин ще може да градим по-здраво това, което комисията предвижда след 2020 година. Още един път искам да изразя нашето разочарование от проекта доклада и се надявам, че това, което каза Ван, господин Ван Мистелбърг, ще бъде чуто председателката. С това приключваме днешния дебат предлагам срокът за внасяне на изменения по този доклад да бъде 13 юли. Това е краят на тази седмица по обед, 12 на обед. Това е срокът за внасяне на изменения. Ако бъдат внесени измененията в този срок, ще имаме възможност да гласуваме доклада през октомври. Господин Ван Минтелбърг. Тъй като пред нас е лятната вакансия, смятам, че съдокладчиците ще се съгласят. Бихме искали да имаме една допълнителна седмица, за да може да се консултираме и да видим какво може да направим за измененията. Възможно ли, искам да попитам, да се продължи срокът за внасяне на изменения до 20 юли? Добре, казва председателката, срокът е 20 юли. Т.е срокът за внасяне на изменения е 20 юли, така както бе поискано. 20 юли по обед изтича този срок. И сега продължаваме с следващата точка от нашия дневен ред. А именно становище по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Всички раздели. Водеща комисия е комисия по бюджет и ние днес трябва да приемем проекто становище, подготвено от нашия доклад, че господин Вон. Имате думата, господин Вон. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Надявам се, че вие сте прочели предложенията, които правя в проекто становището. Първо ще започна с очевидното. Кохезионната политика е главната инвестиционна политика на Европейския съюз. В първи параграф включвам следната цифра – едно евро вложено в кохезионната политика дава възвръщаемо 174%. Това показва какво може да постигнем с тази политика. Във вторият абзац казвам, че кохезионната политика е важен инструмент за изпълнение на приоритетите на Европейския съюз. Не трябва да се забравя, че много от нашите приоритети не могат да бъдат изпълнени без тази политика, кохезионната. Трето се казва, че забавянето на започването на програмата се дължи на закъснялото приемане на последната МФР и затова трябва да се споразумееме за оперативните програми с страните членки и регионите. Трябва също така да се каже, че през последните години изпълнението се подобрява и вече постигаме крайцерска скорост, такава каквато предвиждахме. Отбелязвам също, че проекто бюджета за 2019 а, значи предвижда 1,9% за бюджетните кредити по 1Б но намаляване на, с горе-долу пак толкова на Европейския кохезионен фонд. А, изразявам неудовлетворение. Смятам, че тези суми няма да са достатъчни, за да може да продължим с темпото на прилагане. Защото имаме вече изоставане с неплатени а, вземания колегите, които приемат становица в различните комисии, всички искат допълнителни средства. Но аз трябва да кажа, че ние в нашата комисия сме различни, защото допълнителните средства, които искаме, са поради това, че са, а, има а, кредити, фондове, които са предвидени и необходими са ни средства, за да може да платим сметката. Затова имаме, искаме допълнителни средства, за да може да платим а, сметката, когато не се представя. И последното, което ще кажа е във връзка с мирната програма в Северна Ирландия. Колегите, както знаят, в нашия доклад говорим за финансирането в Северна Ирландия нещо, което ще разглеждаме през програми. Програмата за мир в Северна Ирландия не се нуждае от пряко финансиране. Тя е много важна за Северна Ирландия и се надяваме това финансиране да продължи и след 2020 година, независимо от това, което ще стане междувременно. Очаквам какви изменения ще предложат колегите към проекто становището. Председателката, благодаря. Сега ще давам думата на докладчиците в сянка. Господин Дойч, обаче не го виждам тук. И от името на е НП има ли някой, който иска да каже нещо? А, мислих си за а, изпълнението през 2019 година. А, по 2019 година е, е началото на програмата за изпълнение 21 милиарда. Трябва да видим какво ще стане там. Господин Масич, имате думата. Благодаря. Госпожа. Поддържам становището, защото тя почетява значението на кохезионната политика като главна инвестиционна политика за намаляване на економическите, социални и териториални различия между Европейския съюз, създаването на приобщаващ и устойчив е, растеж и насърчаване на местните и регионални власти да преминават към нисковъглеродна економика постепенно. Всяко евро инвестирано в кохезионната политика дава възвръщаемост 174%. По-малко инвестиции ще значи по-нисък растеж, по-малко работни места – е, това е главната инвестиционна политика на Европейския съюз. Наред с това, кохезионната политика е един от най-важните инструменти за изпълняване на главните приоритети, формулирани в проекто бюджета за 2019 година. Създаване на по-силна, по-устойчива европейска економика в рамките на европейските страни членки, пък и извън тях. Председателката благодаря, господа Катайнен. Госпожа, благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Вон за добрата му работа по това становище. Проектът предприема правилен подход към кохезионната политика като най-важна инвестиционна политика на Европейския съюз. Сегашното състояние на нещата е- се посочва, е постигнало вече необходимата устойчива крайсенска, така наречена скорост. Колкото за бюджетните кредити, които са предвидени възоснова на реалните нужди на страните членки, страните са малко оптимистични по отношение на нуждите от плащания, които имат. Затова може да се каже, може би, нещо относно видимостта на бюджета възможностите за инвестиране и целите, на които се постигат, може, би могат да бъдат разяснявани по-енергично. Става дума за един ефективен бюджет, който ще постигне нашите реалистични цели. И това трябва да бъде подчертано и в текста на проекта становището. Господин Омаджи. Благодаря. Искам да почетая и аз качеството на доклада на колегата Вон. Почти цяло съм съгласен с това, което бе казано до тук. Искам само да подчертая, че от наша страна ние мислим, че е несъмнено по-ясно необходимо да се подчертая нашата позиция – по отношение на структурните реформи. Необходимо е да се напомни, че едната година а, това е резерва за а, изпълнение. Да, значи поздравяваме се. пунктовете, за, а, а, а, които са особено важни за нашата група. Също така добре е да се напомни, а, че това са новите политики, а, които се финансират от Европейския съюз, които ще се свържат с кохезионната политика. Имам предвид а, политиката на отбрана и в рамките на многогодишния бюджет, да кажем, че нов приоритет е борбата с тероризма, управлението на миграцията – без разбира се това да е, стави причина за отслабване на кохезионната политика. Председателката не виждам. Другите докладчици в сянка има ли някой, който иска да вземе думата по тази точка от дневния ред? Европейската комисия? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да Приветствам доклада за разлика от предишната точка, по която говорих. Положително е нашето отношение. Отбелязваме си опасенията, особено във връзка с четвърта точка. Комисията смята, че нивото на предвидените бюджетни кредити е достатъчно, за да може да се постигне предвиденото изпълнение. Искам да благодаря на докладчика. Комисията работи упорито и последователно с страните членки. Още не сме приключили с оточняване на процеса на определенето, защото, защото а, а, когато до 2018 година много страни още не бяха определили органите отговорни за тази задача. И това вреди на някои аспекти на кохезионната политика. И накрая искам да кажа, че изцяло подкрепям това, което докладчикът казва в точка 7 по отношение на програмата. Комисията ще продължи, изцяло ще продължи да подкрепям процес, мирния процес с програмата, наред с програмата Peace и всички свързани с нея. Господин Вон, имате думата за заключителни думи. Не е включен микрофона на господин Вон и затова не го чувам. А, така, слаб съм, слаб съм, се чувствам тази сутрин, това не натиснах копчето достатъчно силно изглежда. Колегите се позоваха на шести параграф. И там може би могат да се включат някои изменения, които колегите предлагат. Стана дума и за новите фондове в кохезионната политика. И там е, ще се съглася с направените изменения. Но последното, което искам да спомена е това, което каза госпожа Катайнен. Това е видимостта на европейските фондове. Много пъти сме говорили по този въпрос нашите делегации в различни части на Европейския съюз винаги подчертават, че трябва да се осведомяват по-широко хората а, за това какво прави Европейския съюз за осъществяване на а, важни проекти. Председателката, благодаря. Предлаган се срок за внасяне на измененията да бъде вторник, 17 юли, на обед. Ако докладчите в сянка са съгласни, ви благодаря. Значи срокът остава 17 юли. Тогава ще може да гласуваме а, през септември. С това приключваме с тези доклади. Приключвам дебата. Ще дам думата на господин Омеже да представи информацията за нашата делегация в Бостън и Вашингтон. Благодаря, госпожа председател. Нашата комисия, представител на нашата комисия от 7 до 11 май беше там. Аз имах честа да председателствам комисията. А, ставаше дума за развитието на стратегията за интелигентно развитие и а, а, малките и средни предприятия в а, Съединените щати. Трябва да кажа, че в системата на организацията на Съединените щати не видяхме нещо сходно с нашата кохезионна политика, такава каквато я познаваме в Европейския съюз. А, това за да мога веднага да а, изясна този въпрос, го казвам още в самото начало. В Вашингтон се срещнахме с членове на Американския конгрес, които ни осведомиха относно федералната економическа и финансова политика и също така върху данъчните реформи. Срещнахме с две административни органи. Значи, бюро на Министерството на търговията и така наречената Small Business Administration, американска агенция, с която обсъдихме финансирането на иновациите и регионалните програми за малките и средни предприятия и иновациите. в Масачусетс бяхме, е, един от щатите, къде, който е най-напред в областта на иновациите. Над 40% от тези, които получават заплати, работят в този сектор. А, там има университети на много високо равнище в Масачусетс. В Харвард а, е, е, и Масачусетския технологически институт – там разменихме мнение върху големите предизвикателства, които не носи бъдещето, демографската изменения, измененията в климата, а също така и а, а, градското планиране, и, и, към което специално внимание се отделя. А, става дума за новите морски пътища. Обсъдихме също така и е, всички проблеми, свързани с изкуственият интелект е, и проблемите, които развитието на изкуствения интелект поставя. В Харвардския университет е, размихме мисли с Европейският научен център. Им, имахме възможност да посетим няколко проекта проектът House Zero, където, който дава положителни резултати. че значи, посещението беше богато, плодотворно, интересно, ориентирано преди всичко към проблемите на научните изследвания и иновациите. Не можахме обаче да установим какво се прави за териториалното неравенство и за социалната неравнопоставеност. Въпроси, които поставихме, но тези въпроси останаха до голяма степен без отговор. Наред с това всичко, което се отнася до резултатите от политиката в областта на научните изследвания и иновациите, беше много интересно, там получихме а, отговори и установихме, че има идентични или сходни модели в тази област в Европа. Искам да благодаря на всички, а, които помогнаха а, за успеха на тази мисия, а също така а, и така всички, които поддържаха работата на нашия парламентарен екип. Благодаря. Благодаря. Имате ли забележки? Господин Вани Сарой. Благодаря е, за информацията. Единствената е, забележка и трябва да говорим говорихме за инвестиции, за може, питахме, там, може ли да ни кажете нещо за кохезионната политика в САЩ? Казаха ни, нямаме такава политика. Ние имаме съвсем различен подход, ни казаха там. А, ние действаме чрез данъчната политика, зони за развитие, фискални мерки. А, ние не влагаме пари, така както ви влагате в Гърция и другаде. В Съединените щати много често те формулират своя собствена политика по отношение на развитието. Избират се, някой град и казват какви трябва да бъдат следващите стъпки и тази работа винаги се върши в съдействието на университетите. Не става дума за инвестиране, става дума за условията, които се предоставят на економиката. И както и господин Амачи каза, нашият начин на, на работа, нашият начин на мислене е непознат в Съединените щати. Но по отношение на иновациите, на, на, на научно развоя, на изследователската на дейност, може много да се научи от тях. Не знаете ли какво е следващото поколение в областта на техниката? Посещението беше беше много полезно. Господин Милтенбург, той, той, него беше идеята да отидем там. Би било интересно да чуем неговите, е, неговото мнение. А, мисията е, беше изпълнена успешно. Благодаря, господин Вържек. Благодаря за представането на резултатите от е, е, посещението в е, САЩ и в Бостон, Вашингтон и Бостон. Това е края на нашата програма за сутрешното заседание на Реджи. Сега имам въпрос към координаторите. Да продължим ли без прекъсване с координаторите? Това е и за политическите съветници, въпроси към политическите съветници. Да продължим ли с е, координаторите или да приключим и да е, се съберем в 12, както беше по програма? 5 minutes. Uh, policy advisors, can we uh, interrupt for 5 minutes and uh, maybe... Съветниците, може ли за 5 минути да направим пауза и да продължим? Значи 5 минути, след което продължаваме с координаторите.